Тези избори ще ни позволят да приключим ерата на Дейтанското споразумение и да преминем към ерата на Европейския съюз. Председателят, благодаря. Е, господин комисарио, имаме един проект на резолюция. Приключвам дебата. Гласуването е утре на обяд. Една бележка от неангажираните членове е, получих следните кандидатури. Белакова, член на Комисията по научни изследвания и промишленост и член на а, делегацията за отношения с арабския полуостров. Ако до приемането на протокола не постъпят а, коментари по тази кандидатура, тя ще се смята за одобрена. С това изчерпваме дневния ред за тази част от заседанието, което прекъсва до 9 часа тази вечер. Благодаря.